Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да започнем работата. Господин Клинц, може ли да започнем? В отсъствието на председателя, заместник председателя и тъй като съм нещо като като доаен има привилегията да председателствам това заседание. Продължаваме с дневния ред. Точка 7 предвижда разглеждане на измененията по доклада на Луиджи Морган реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз. Както казах, на етап разглеждане на измененията сме. Ние ще гласуваме малко по-късно това становище. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на всички групи за участието и внесените изменения, както у нези, които внесоха изменения съответстващи на линията на доклада, така и на унези, които имат по корективен характер. Темата за собствените ресурси е политическа тема. Става дума да решим дали искаме или не да осигурим на Европейския съюз средства, съответстващи на амбициите му. Да, ние ще реш... трябва да решим какво искаме да постигнем в Европа е, това е становище към е, доклад на водещата комисия. Е, за съжаление, парламентът играе ограничена роля. От нас се иска да обсъдим и вземем решение по решения, които ще имат въздействие върху бъдещ на Съюза. Усилията, които положих като доставчик, заедно с докладчите в Сянка, е както следва. И смененията за компромис да отразяват общ компромис и общо желание да вървим напред. Да се насърчава процеса на интеграция, като се открояват финансовите средства, нужни за постигане на набелязаните цели. Предлогът, който предлагам и който общо взето се споделя от докладчите в Сянка, е не само да се посочат някои предпочитани собствени ресурси, но да покажем защо собствените ресурси как да се управляват и защо са необходими. Наясно съм с това, че някои колеги, както и в тази зала, са против идеята да вървим по пътя на Европейския съюз в политически план. Това е позиция, която аз не споделям и смятам, че тя е вредна за гражданите на Европейския съюз, но уважавам тази позиция и винаги съм готов да разговарям с тези колеги. Онова, което малко ме удиви е една е, явна съпротива от страна на колеги и групи е, срещу е, някои от позициите. Някои са настроени критични към по-решаваща роля на Европейския парламент. А всъщност това е дом на всички европейски граждани. Заедно с това аз смятам, че ние успяхме в крайна сметка, благодарение на усилията на почти всички, да постигнем компромис, който може и да не е точно амбициозен, както бих искал, но успяхме да набележим бъдеще, финансово, какво да бъде финансовото бъдеще на Европейския съюз. Смятам, че това е балансирано решение за собствените ресурси, като се държи сметка за множество за становището на, на мнозинството в парламента. Благодаря свършната работа и сега а, съм готов а, да отговоря на зададените въпроси. Надявам се гласуването да мине успешно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Малетич има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и мога да кажа, че сме доволни, че постигнахме компромиси с този доклад, въпреки че не сме напълно удовлетворени, защото трябваше да приемем някои други гледни точки, но в крайна сметка успяхме да постигнем едно добро разбирателство за това каква да бъде нашата позиция по системата на собствени ресурси. Факт е, че имаме две предизвикателства в бюджета. Първото е свързано с Брексит и новата рамка в новата система, предмет, която е предмет на оживени дискусии. В становището искахме да кажем, че реформата на системата на собствените ресурси не би трябвало да бъде допълнителна тежест за гражданите и да изразява регресивната система на тази система и ако искаме да направим така, че еврозоната да бъде в услуга на всички граждани, да да спазим таваните в многодишната финансова рамка, да определим бюджетен капацитет за еврозоната със специален бюджетен ред в бюджета. Аз водих разговори с комисария Йотингер и той подчертава това, което казахме в нашето становище, а именно да се запази единството на европейския бюджет и не би било добре да има втори бюджет в европейския бюджет и имаме нужда от стабилен бюджет за всички държави членки. Тук трябва да посочим категорично позицията си. Тя е оказана в становището. Освен това, трябва да положим усилия за ефективността на разходите. Казахме, че ясната връзка между разходите и стратегическите цели е задължителна и да избегнем връзки между конкретни приходи и разходи, за да бъдем по-гъвкави и ефективни и по време на следващите дискусии в парламента и в разговорите с другите комисии ще трябва да видим какви други приходоисточници можем да очакваме. Нашата позиция е много ясна и се надявам, че и комисията ще я отчете. Благодаря, господин Люке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проекта и за духа на сътрудничество, в който преминаха заседанията на докладчиците в Сянка. Аз мисля, че ние все още нямаме доклад, който да обхваща напълно всички въпроси, които искахме да бъдат обхванати, основно защото докладът не не, не е спазил целта. Тук не става дума за бюджет, приходи, а е доклад предимно за разходи, нови проекти, нови планове, дейности, които да бъдат обхванати от еврозоната. Както казах, е, вниманието не е сочено върху разходите, а не приходите. Всъщност това е въпросът, на който искахме ние да се съсредоточим. И много от коментарите, направени по новостите в е, Конституцията, по-точно е, дали искаме министър на финансите на Европейския съюз, няма пряка връзка с собствените ресурси. Не смятам, че следва да говорим за разходите, защото в такъв случай не би трябвало да говорим само за новите предизвикателства. Може би трябва да обърнем внимание на някои от по-старите ангажименти. От Франция дойдоха интересни идеи за новата сускостопанска политика – това не е въпрос, който следва да се обсъжда в економическата комисия, а в бюджетната. Това, на което ние трябва да обърнем внимание, което почти отсъства в доклада, е дали Европейския съюз трябва да се финансира предимно от собствени ресурси, като данъци, и какъв да бъде техният дял, или пък е по-добре ресурсите да а, идват от а, вноски като процент от а, БНД. Не се прави оценка на предимствата и недостатъците на двата подхода. Наци националните вноски може би са по-добрата идея, защото новите данъци могат да създадат смущения, а държавите членки отговарят за събирането на данъци. Докладът не се спира на тези основни въпроси за нашата комисия. Не смятам, че ще можем по време на нашите дискусии да внесем кой знае какви корекции в полза на усъвършенстване на доклада. Благодаря, казва председателката. Волф Клинц, замествате ли някого? Не. Аз не замествам никого. Исках да говоря от своя име и трябва да кажа, че не съм анализирал въпроса детайлно, но искам да направя няколко коментара във връзка с казаното от господин Люке. Мисля, че правим същата грешка, каквато сме допускали в миналото. Ресурсите са не когато ресурсите са недостатъчни, ние не обръщаме внимание на това е, какви економии да направим, а откъде да намерим нови приходоисточници. Падаме отново в същата клопка. Е, сякаш смятаме, че като променим данъчната система, като въведем обща консолидирана данъчна основа, ще се снабдим с нови ресурси. Опитът показва, че ние отдавна обсъждаме този въпрос и никога не сме успявали да постигнем онова, към което се стремили. Наличието на ДДС система, основана на различни принципи за, ограни... за избягване на измамите, е нещо, което се обсъжда откакто аз съм в този парламент, но нищо не се е променило. Обща консолидирана данъчна основа също отдавна се обсъжда. Помня, Чарли Макриви, който беше комисар от 2004-2009 година, положи всички усилия да предотврати подобно на въведение. И не вярвам, че и сега нещо ще се промени, защото с държавите членки това е посегателство срещу суверенитета им и срещу нови, нов данък. За... Затова държавите членки не са особено ентусиазирани. По тази причина трябва да бъдем прагматични, да погледнем истината в очи е, и за това трябва внимателно да обсъдим доклада. По институционалните промени с Европейския валутен фонд, Европейския европейския финансов министр. Това са въпроси, които можем да обсъдим. Госпожа Могерини е представител по външните отношения. Това беше стъпка в тази посока и ако се избере финансов министр, който да е член на комисията, би могло да бъде полезна идея но по никакъв начин не би трябвало да създаваме нов орган или нова институция. защото ще възникнат конфликти и аз не бих могъл да подкрепя това. Няма представител на консерваторите, нито на зелените. Има ли други желаящи да се изкажат по доклада на господин Моргано? Няма. Господин докладчик, пак имате думата. Най-напред благодаря за изказванията. Те повториха дискусията, която доведе до текста. Тази сутрин чух представители на... Чух гости на бюджетната комисия. Комисарят Йотингер каза, че е готов да обсъди хипотезата, към които се присъединява към комисията. И има някои признаци, които ме потиква да напомня ролята на групата е, на високо ниво, която набеляза е, ясни проблеми. Това е, разбира се, свързано с комисията по бюджетни въпроси. Данъка върху финансовите е, операции. Също така беше казано, че ако Европейския съюз иска да бъде на висотата на собствените амбиции, трябва да увеличи не само в процентно, но и в абсолютно ниво вноските. Тази сутрин се говори за една хипотеза за един за 1,2%, 1,8%, дори 3% от БНД. Защо казвам това? Защото има разлика между нези, които смятат, че обхватът трябва да бъде ограничен и ролята на парламента е да набелязва чрез докладите политически избор. Очевидно е трудно да се съгласим с унези, които искат да ограничат тежестта на Европейския парламент. И тук изказванията отразяват подобна позиция. Благодаря. Мисля, че трябва да говорим по същество, ако искаме да, направ... да постигнем напредък. Гласуването ще бъде след малко. По време на гласуването преминаваме към следващата точка в дневния ред. Точка точки 8, 9, 10 и 11. Първият текст е изменение на регламентите създаване на европейските надзорни органи и на регламент относно финансовите пазари Европейския банков орган, ЕСМА и ЕЙОПА. Текст, който променя директивата МИСФИТ и състоятел и състоятелност, платежоспособност 2, също така съвета за системен риск и накрая предложение за изменение а, на местонахождението на седалищ на Европейския банков орган. Давам думата на съдокладчика Бурхард Балц, който да ни представи дебата. Благодаря. Благодаря на моя съдокладчик и председателя на настоящото заседание. Разбира се, с удоволствие работя като съдокладчик и с удоволствие ще ви представя сега доклада. А, така да дадеме началния изстрел на а, дейността за преструктуриране на надзорните органи. Ние работихме с Перваш по работния документ, изпратихме го вчера на членовете на групата. Смятам, че така даваме много добро обобщение на предложенията, направени от комисията. Повдигаме някои въпроси, които следва да се обсъдят по време на работата по доклада в следващите един-два месеца. Списъка с въпроси не е изчерпателен. Ние имаме съществени задачи и трябва да бъдем амбициозни, да отделим достатъчно време, толкова колкото ни е необходимо, за да прегледаме предложението на комисията, за да а, го свържим и с други законодателни процедури. Искаме да видим и какви са правомощията на европейските надзорни органи, не само по отношение на отделните сектори, но и общо мандата им. След създаването на европейските надзорни органи имаме опит и можем да анализираме работата им както и да обсъдим сега решенията, които следва да бъдат предприяти. От 2010 работя в настоящата комисия. Участвах и в преговорите по създаване на европейските надзорни органи. Много работа е свършена от тогава. Регламента за финансовите пазари се разшири, стана по-сложен много правомощия преминаха на европейско ниво. Повече по капиталовите пазари, отколкото по застраховането. Не говорим тук за централизиране на европейско ниво, а за съвместно съществуване на националните и европейските органи и за взаимодействието между националното и европейско ниво. Тук трябва да включим и темата за сътрудничество на международно ниво, защото картината става все по-сложна, все по-трудна за надзор и контрол. Коментирали сме това нееднократно. През 2015 Излязохме с е, е, доклад е, по собствена инициатива за регулирането на европейските капиталови пазари и статуквото на надзираващите органи поражда ред въпроси, които следва да повдигнем. Тук се включват и предходните и последващи проверки, делегираните актове, технически стандарти, а също и контрол на тълкуването и изпълнението на мандат на тези органи. Поставят се въпроси за взаимодействието на отделните европейски институции за постигане на успешно изпълнение – в такъв смисъл трябва да зададем и сроковете, за да сме сигурни, че като цяло разпоредбите ще се изпълняват добре. Комисията излиза със сред предложения. Не предлага регламент. Аз не мисля, че и ние като в парламента търсим това. Не мисля, че трябва управлението на надзорния орган да се обръща с главата надолу, нито пък да променяме много правомощията му. Имаше съображение да има три отделни е, органа за пазарите и още два. Трите сектора са напълно различни и бизнес моделите са им различни както и познанията, които са необходими. Съответните надзорни органи се развиха по различен начин. Прекият надзор е също е, тема, с която е, трябва да е, се запознаем. Тоест сме запознати, извинете. Трябва, освен това, да правим много ясно разграничение между трите сектора, да е ясно и какво е съотношението на силите. Prüfbar bleibt. Sich ein Executive Board zu schaffen, nach eigenem И така става дума за разделяне на силите и на задачите. Но това разделяне не може да бъде винаги лесно контролирано. За това задава се въпроса за мен как по-добре да се прилага вече съществуващото законодателство и как да се контролира това. <clears throat> Имаше тристранна среща, в, е, на която говорихме именно за индикаторите, по които да се оценява прилагането на, на законодателството, но това не беше приятен опит. Как се прилага законодателството? Това до, до момента няма задоволителни оценки. Това трябва да се промени. Точно тук трябва да укрепим надзорните органи. Един друг аспект, който е важен, е пропорционалността. За щастие, стигаме до заключението, че пропорционалността не се състои от отделни мерки, а от една обща палета на прилагането на мерките. Това го виждаме и при актуалния дебат по отношение на банковия пакет особено при директивата за капиталовите изисквания и регламента по капиталовите изисквания. Тук комисията се задейства. Тази подход трябва да го изпълним с живот, когато става дума за мандата на надзорните органи и за техните отговорности. И сега преосмисляме с, този, е, с това начинение не само надзорните органи, а и съвета за системни рискове. Тук си спомням, че екипът на парламента искаше разделянето на СРБ и ЕЦБ. Това е въпрос, който не бива да ни плаща, пла, извинявайте, да ни плаши, защото става дума за разделяне от Европейската Централна банка, което ще допринесе за повече яснота. Бих могъл да, да говоря още, по този въпрос. Е, не съм приключил с моите разсъждения до момента, но искам да зачекна темата за пренасене на седалището на ЕПО. Независимо от географските разлики, е, които съществуват и различните аргументи, които съществуват, а също има моите аргументи, това не е изненадващо, но имам критика по отношение на процедурата. Тук става дума за законодателна процедура с съвместно вземане на решение. Е, но е, съветът и комисията не вземат предвид мнението на парламента. Това може да има много лоши последствия. Не бива да се чудим тогава за Брексит че такива феномени се случват. Това са важни решения. Такива важни решения трябва да се вземат по обикновената законодателна процедура. Ние в крайна сметка искаме да може да аргументираме нашите решения. Всички ние сме реалисти, поне по отношение на два аспекта. Най-напред, че Ебо трябва да се премести в Париж. Не бива да има сливане с ЕСМА. Аз благодаря на колегите, които ми помогнаха. А, може би е, сега водещият председател трябва сам да си даде думата. Благодаря, скъпи колега съдокладчик, че направихте и така плавния преход. Да, вчера предадохме нашия работен документ. Надявам се, че сте се запознали. Много дескриптивен е документа. Не, излез, не излизаме така с априорно е тези, а описваме предложението на комисията и повдигаме някои въпроси, които ще бъдат в центъра на нашите дискусии. С съдокладчикът ми сме в началото на процеса, така че все още гледните точки са много така богати в разнообразието си. И ако мога сега, искам да внеса така и своя тон в разглеждането на досието от голям брой директиви и законодателни текстове. Какъв е контекста, в който се намираме? Та... Европейските надзорни органи бяха създадени в ситуация, която коренно се различава от тази в момента. Пет години са изминали. Можем да опоменем така леко произволно, но така или иначе поне три събития, които промениха сериозно пейзажа. Първо беше създаването на Европейския банков съюз – с създаването на пазара на капитал, е, където трябва да се извлечем полуките за, от това какво можеше да се извлече от този напредък и да мислиме също така как да подходим към органите, които бяха създадени или съществуваха. После, Съюза на капиталовите пазари. Мисля, че тук в комисията помним много добре, кога Европейската комисия започна с Бялата книга за предложението за Съюз на капиталовите пазари. Това беше много сериозно начинание и ние в нашата резолюция коментирахме, че комисията не предлага чак толкова много за извършване по отношение на СКП и развитието на институциите за надзор. От тогава нещата се развиха и е, сега вървим в една нова фаза. И третият елемент е, е, е Брексит, за което съжаляваме. Той е определящ елемент за всички досиета, които в момента разглеждаме. Консултативният документ, който предлага комисията преди да даде предложенията за преразглеждане на тези основни текстове, според мен показва идеята на комисията да стигне до изменение на архитектурата на съответните органи и то да започнем и с един размисъл за това каква да е тази архитектура. Една агенция, общо ли трябва, секторни ли трябва да бъдат тези органи, да последваме ли някой от меделите на страните членки. това очаквахме от комисията, но тя не го направи. така, и ако мога да тълкувам какви са неговите, нейните съображения, е, може би, е, мнението на заинтересуваните страни. Определено обаче няма съмнение, че е дошъл момента да се търсят необходимите форми, не само възможните, но и необходимите форми за съществуване на съответните институции, е, които да не бъдат така. Ние не трябва да бъдем прекалено алчни, трябва да бъдем по-скоро реалисти за това какъв може да бъде техния мандат. Това е моето тълкуване на предложението им. Освен а, това, сигурно сте наясно, че освен това предложение, преди него, а, ние а, разговаряхме с Жан Луи Розиер. Той е, много наблегна на това колко е необходимо а, да се направи разграничение между функциите им на регулатор и, е, функции, и надзорните функции. Мисля, че това е водещата линия, която ще води и нашия дебат при разглеждане на текст. А, що се отнася до основните законодателни органи за трите надзорни органа, всеки е, текст има еднаква е, сходна структура с останалите, е, с три раздела за приложното поле е управлението. По първия раздел се описват съответните разпоредби от създаването на тези органи. Има обаче и два текста, които се появиха междувременно и които имат отношение към настоящото предложение. Те е, все още не влизат в е, обхвата на документа, който предлага комисията, което според мен е неудачно. Става дума за предложението е, така нареченото досие ПЕП – и е, също досието ЕМИР 2, е, е регламентиране на пазарната инфраструктура, регламента за пазарна инфраструктура. Тук е, можем да е, си така да помислим дали не следва да се разгледат и тези две, две текста. Всички, които са имали някакъв достъп близък, така, досек с по-близо или по-далече с съответните надзорни органи, се оплакват много от затрудненията на съвета за системен риск за вземане на ефективни решения – Комисията прави предложение, вдъхновение на, от, от други модели за управление, за изпъ... създаване на един изпълнителен съвет. Ние ще се запознаем с предложението, ще дадем своите изменения, но това предложение по принцип – може би преодолява тези пречки. Националните контролни органи, които всъщност са органите за надзор и представляват националните си интереси, които те прознават много добре, е, могат да е, допринасят отблизо с опита си какво трябва да бъде обект на надзор. Но, примерно, импулса за смяна, промяна а, така, заемането на позиция в, в полза на риска или на консерватизма, конс... това според мен е, е нещо, което трябва да излезе отвъд простото предложение за изпълнителен съвет. За финансирането е, трябва да се отчитат и ограниченията на европейския бюджет – не може повече от 40% от финансирането на агенциите да идва от европейския бюджет. Това а, може да а, доведе до така инфлация на бюджета, затова трябва да се държат някакви разумни прагове. Има още много е, теми, по които ще дискутираме и е, за това, ако мога да кажа само една дума за Европейския съвет за системен риск. Тук няма да започваме с обсъждане на архитектурата на тези институции. Е, струва ми се, че същата философия може да се отнесе и към Европейския съвет за системен риск. В управлението на тези органи трябва да има по-ясно разписани цели по отношение на надзора и регу... регламентацията, свързана с европейския пазар, включително и текстовете, така наречени FineTech и е, също да се включи идеята за защита на потребителя. В Европейския парламент ще трябва да подсилим и разпоредбите, защото ние е, ще участваме в е, процеса на определяне на членовете на изпълнителния съвет, но ние все едно трябва да дадем своите становища по различните теми, включително и за закрила на потребителите и затова трябва да стигнем и малко по-далеч от предлагането днес. С което е, приключвам, за да не бъда прекъсната и давам думата от името на е, ЕКАРЕ на нашия колега за 5 минути. Thank you, Madam Chairman, and good afternoon, everybody. I'd also like to thank the co-rapporteurs for the very useful working document that they've circulated, which I've already managed. Благодаря за толкова полезния документ, който ни предоставихте. Така много пъти ми се наложи да го прочета, за да очертая основните моменти. Искам да коментирам само въпросите, които сте включили в края на документите. Малко общи бележки. Това е само началото на целия процес. Тук се коментира начина по който беше създадена надзорните, надзорните органи. Ясно е, че в момента нещата са различни Трите надзорни органа са се развили в е, зависимост от своите задачи и е, е съвсем нормално това да е така. Ние е, за това, когато преразглеждаме, трябва да имаме и различно отношение към трите органа. Моите така опасения са за оценката за въздействие. В парламента винаги настояваме за ефективност и следва да настояваме и за оценка на въздействието. Смятам, че за нашата група ще е изключително важно и взаимодействието между отделните надзорни органи. Ние винаги сме за това националните органи е, да е, е силна, да се спазват техните компетенции и да се отчитат е, особеностите на националните пазари. Това е особено важно за малките страни членки и техния опит с е, финансови услуги. По точка 38 се говори за усилване на е, паричния съюз и изпълнението на различното законодателство. В МИФИ 2 очевидно се е, наблюдават тези проблеми, защото поне половината от страните членки още не са приложили директивата, а тези, които са приложили, не го правят достатъчно последователно. Значи трябва да има баланс между регулаторните и е, надзорни правомощия и да има ясно разграничение. Техническият опит е от ключово значение за ефективно законодателство. Това означава обаче да се познава в подробности пазара и пазарните институции, а това познание идва посредством надзор. Та, важно е да има ясно разграничение. Точка 42 по регламента е мир и ПЕП – Трябва да се търси взаимовръзките между отделните продукти и как най-добре да се подходи. Примерно, а, 2 и директивата за а, депозитите. Трябва да се търси а, е, е, закрила на потребителите в рамките на, на цялото законодателство. В а, е, МИФИД а, се предвижда да има консолидация на данните за да има данни за финансовите транзакции 15 минути след като се извършат те. Подобен ресурс ще даде възможности за растеж. Това ще подпомогне инвеститорите. Но не знам дали всички тези намерения ще могат да бъдат реализирани. Разбирам смисъла ЕСМА да поеме подобна роля. И трябва да се обвърже ролята и с изисквания за данни. И накрая ролята на надзорните органи в международните органи и е, вземането на бъдещи решения. решенията за еквивалент също така са и е, политически това, което бе решено в последните няколко години, е на моменти увреждаше репутацията както на надзорните органи, така и на Европейския съюз. И е, понякога не е ясно защо отношението към различните органи е различно a view previously expressed by the Commission in this committee. So if you couple... И така, ако това се обвърже с този период от 30 дена, ще видим, че има несигурност. Несигурност по отношение на бъдещите инвестиции и трябва да подобрим е, тези условия. Трябва да има правна сигурност. Мисля, че това би било добре и е, за репутацията, която може да бъде подобрена. Господин Клинц, благодаря, госпожо председател. Е, петте председатели пред те председатели излязоха с един доклад през юни 2015 година и те искаха да има един надзорен орган. Това звучи много просто, но всъщност виждаме при превода на немски, че тълкуването може да е много различно. Не се говори за един единен надзорен орган, а по-скоро немският текст говори за последователен надзор. Как ще имаме един съюз на капиталовите пазари, след като все още не е завършен финансовия пазар. Така че, предложението на комисията е, е предложение, което върви в правилната посока, трябва да го обсъдим, но трябва да има и възможност за подозрение. Надзорните органи е, се справят много добре със своята работа. Не, не, не, няма нужда да се променя системата, но има и грешка. Това, що се отнася до ЕБО, например, и стрес-тестовете, това не беше успех. Има и търкания между е, ЕБО и другите надзорни органи. ЕСМА в областта, която трябва да надзирава и да контролира, върши много добра работа. Комисията се съсредоточава върху задачите, управлението и финансирането. Както бе казано, големият проблем е бъдещите компетенции, т.е. какви трябва да са бъдещите задачи. И тук трябва да има разделяне между националните органи и е, европейските надзорни органи. Това е много важно. Ясно е, че не бива националните надзорни органи да се чувстват като институции втора класа и да са демотивирани. Тогава те не биха давали своя принос, а те има какво да дадат, те са много компетентни. Те може в същото време, може да се опитат да саботират тази система. Така че за това бъдещото разделяне на компетенциите трябва да е много важно. Това обаче не означава, че европейските надзорни органи не бива да имат правото да, да извършват независими оценки на работата на националните органи, но не да имат е, такова е, поведение, че виждате ли, ние е, сме учителя, вие сте учениците. И така, въвеждането на един изпълнителен борт, това според мен е добре. Е, как ще бъдат разпределени представителствата, това трябва да се договори. важното е обаче този изпълнителен борт да функционира по друг начин, не както в предложението. Тук се казва да се събира поне пет пъти в годината не може така. Трябва поне един или два пъти в месеца да се събират тези хора. Трябва да работи по-ангажирано и по-често. Сега при борда за системен риск трябва може би да се помисли дали и парламента да няма представител. Този борт не е над закона и над волята на гражданите. Затова е важно тези надзорни органи да са отчетни. Затова е важно Европейския парламент също да помисли по този въпрос. Сега за финансирането. Разбирам, че Европейския съюз не може да даде повече от 40%, но да се каже остатъка ще дойде от бизнеса, това ми се струва прекалено смело. Може би трябва да има някакво разпределение 40-30-30-40-20-20-40. А в крайна сметка финансовата индустрия плаща. А, Важно е да не разпределяме парите без предварителна концепция своеволно. Сега по отношение на интеграцията между природната среда, социалните аспекти и другите останали аспекти. Нямам против да говорим за устойчивите инвестиции и тях да ги подкрепяме основно, но устойчиво не означава непременно стабилни инвестиции. Ако една институция е зелена, но, но много рискова, то тя не е стабилна и устойчива, така че тук има разлика в терминологията. А, по принцип мисля, че това е важно досие, то трябва да се Приключвам, госпожо председател. Много подробности трябва още да се, отнучат, да се уточнат с финансовите институти и с надзорните органи. Благодаря, Гоене е тук, с което давам думата на Свен Гиголт. Извинявам се, че забравих в уводните думи, забравих да кажа, че в работата на парламента по тези досиета имаме много работа, която е свършена още предварително в предходния мандат, когато Свен Лигаут беше докладчик именно в очакване на създаването на надзорните органи. Благодаря. Благодаря и за любезните слова. Искам да започна с следното. Мисля, че парламентът има е, добро досие по тези въпроси. Трябва да помогнем на надзорните органи да станат по-ефективни, по-европейски и по-пропорционални. Това беше основната идея за, това, за тези досиета. Спомням си много нощи в тристранни срещи, защитавайки нашата позиция. Имаме тази обща визия, която ни обединява, а именно да имаме единен капиталов пазар, който е стабилен и служи на инвеститорите, потребителите и реалната економика. Това все още е нашата визия. Сега, когато става дума за това, докъде сме стигнали, какво сме направили хубаво и лошо, трябва да кажем, че в момента ситуацията е по-добра. Защото откъде тръгнахме? Имахме регулативна конкуренция, нямаше интеграция на пазара и еврозоната ни показа, че когато имаме макроекономически нужди, имаме и по-интегриран капиталов пазар. Затова е хубаво да продължим с тази логика. Моя доклад от 2014 година на базата на много разисквания успя да поне отчасти да повлияе предложението на комисията. Какво беше основното ни заключение? Е, то беше, че европейските надзорни органи не използваха всички свои компетенции, защото органите от държавните членки, необходими за вземането на съответните решения, не искаха да се контролират взаимно, защото те знаеха, ако контролираме едните, то следващия контролиран ще сме вероятно самите ние. Така че ролята на парламента е да защити и да разшири скромните стъпки на комисията, за да укрепим европейското измерение на европейските надзорни органи. Управлението трябва да е по-европейско и освен това, трябва да погледнем по-задълбочено върху макропруденциалните надзорни аспекти. По, има потенциални конфликти на интереси в рамките на надзорните органи. Там има обаче и ясни отговорности – Много от хората а, в тези органи се питат, работим ли правилно, но това са огромни органи, които разводняват отговорността. Мисля, че отговорността на е- ЕСБ е много проблематична Тоест, отговорността на а, борда за системен риск трябва да бъде дефинирана много ясно. На следващо място, ние не използвахме използването на персонала. Не използвахме персонала достатъчно ефективно. Това има бюджетни измерения. Ето защо трябва да преосмислим този момент и приветствам това, което госпожа Свинпърн е записала в доклада за освобождаване от отговорност. Т.е. трябва да видим колко пари са отишли за правоприлагане, за защита на потребителите и за разходи. Ролята на надзорните органи в социалните и екологични инвестиции – не означава, че хората трябва да смятат, че всичко, което е зелено, е без риск. Не. Инвеститорите трябва да знаят кои продуктите е, са зелени, е, социални и съдържат съответните рискове. Тоест, става дума за информиране на инвеститорите. Понякога, когато става дума за нова технология и, е, и тя е зелена, е, рисковете са по-големи. Затова трябва ясно да кажем какви са разходите. Нашата цел не е да казваме, че някои инвестиции са безопасни, когато те изобщо не са безопасни. Не бива да има объркване тук. Има добри предложения тук и те трябва да бъдат подкрепени. Но, качай. Благодаря. Не виждам искане. Тоест виждам а, така спонтанни изказвания. Данита Хубнер ще й дам думата. Други колеги искат ли думата? Това ли? Добре. Благодаря, благодаря за предоставянето на работния документ, който ни дадохте вчера. За мен той е много полезен. Аз бях докладчик по досието Емир и Емир 2. И в този момент, когато трябва да подсилваме архитектурата на европейския надзор, това е практически задължително, трябва да търсим и по-вече -евро... европейски подход към системата да направим така, че да имат репутация европейските надзорни органи. Това се свързва и с структурите за надзор, особено ЕСМА. Емир 2 изменя регламента за ЕСМА, дава повече права за надзор на централните контрагенти и е, създава структури в ЕСМА, които ще бъдат реално работещи. Мисля, че интегрирания подход трябва да бъде е, отнесен към надзора на централните контрагенти в страните членки, а също и е, да се търси постигане на сътрудничество между Европейския съюз и трети е, и надзорните органи на трети страни. ЕСМА трябва да използва е, резолю... Е, средствата си за надзор и на националните контрагенти и на тези на трети страни. И по този начин има смисъл да се дават повече правомощия за надзор е, на е, европейските централни контрагенти и извън европейските такива. Надзора ще ни даде възможност да разпределим и риска за е, неизпълнение и прекомерна сложност. Thank you very much indeed, uh, President, and, and congratulations to you. Да, благодаря. Благодаря за вашата работа по документа. Благодаря за дискусията. Сега това, което казва Ана, наистина имаме напредък днес. Ето европейската економика, економиката на еврозоната, те са по-устойчиви станали. Имаме система, която действа, която е устойчива и позволи на економиката в, евро, в еврозоната и в Европейския съюз да се съвземе. И това е благодарение на подобрението на регулаторната среда. Във всички случаи трябва да преосмислим кои неща работеха, кои неща не сработиха, но по отношение на добрите практики сме отбелязали напредък и това трябва да го, да го признаем, защото промените, които направихме, са в общи линии положителни и те произведоха ефективни резултати. Сега, предложението на комисията, негативите. Регулаторния арбитраж. Искаме равнопоставеност. Искаме единния пазар и финансовия пазар да използват целия си пълен капацитет. И ако се движим до, хармони... към хармонизиран подход и хармонизиране на операциите на финансовите институции. Тук имаме проблем. Не знаем дали та, това е подходящата система. Ако намалим арбитража, може да създадем правна несигурност. Сега, ако имаме прекалено хармонизиран подход – ще изгоним инвестициите от Европа. Не искаме европейски протекционизъм. Европа най-добре функционира, когато е отворена към всички части на света. Ето вижте какво става в Штатите. А, ние искаме, бидейки Европа, да привличаме инвестиции в Европа. Така че не съм сигурен дали това е системата, която е най-подходяща. Сега за делега... делегирането. Когато създадохме различните механизми, имаше делегация а, без а, верификация, авторизация от ЕСМА. А сега ЕСМА ще трябва да дава своето разрешение. Въпросът е, дали това е правилният подход при аутсорсинга? Освен това, има и въпроси за Брексит. Нещо, което особено буди загреженост е, е последствията за делегирането. Ако имаме Брексит, ако имаме твърд Брексит, тези права могат да се влушат. Сега за надзор, за одобрение на някои проспектуси, това е проблем. Ние имаме регламента за проспектуса. Сега комисията иска отново промени и това не е ефективно законотворчество според мен. Трябва да осигурим правна сигурност и предвидимост за целия проект. И сега за ESM. Вие извършихте много работа, опитахте се да създадете равнопоставеност, но не може в този а, обзор да има повече бюрократични изисквания, по-обхватни изисквания по отношение на авторизацията. Това би могло да има разрушителен ефект върху СМУ. Благодаря ви във всички случаи за свършената работа. Благодаря. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Ако не, ще дам думата на Буркът Балца, за да обобщи това, този първи ди, диалог. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка на всички, които участваха в първия обмен на мнение. А това беше много разумно. Хубаво е, че започваме обсъжданията така рано, на време. Централната тема, според мен, е, че трябва много внимателно да помислим за това, как да осъществим справедлив баланс между европейските надзорни органи от една страна и националните компетентни органи от друга страна. Изказването на колегата Клинц според мен беше много значещо, че националните органи не би трябвало да станат втора класа институции. Това е така. То, това изречение мога да го подпиша. Освен това, Свен Кигулт е прав казвайки, че трябва да говорим повече за компетенциите на борда за системен риск. И от моя страна искам да кажа, важна е темата регу... регулативен арбитраж. трябва на време да обсъдим тази тема, за да не съжаляваме в последствие. И това трябва да го направи парламентът. И така, благодаря ви отново. Благодаря ви до момента и с интерес и радост очаквам работата с другите докладчици в Сянка и с, в частност с теб, Перванш. Благодаря. Малко Остана ни малко време. Ако от комисията искат да се изкажат, заповядайте, но не се дължи на този етап. Благодаря. За тази първа размяна на мнения. Доста доста идеи бяха представени за липсата на съгласуваност между някои законодателни актове е ясна. Хубаво е да се съобразяваме с, възможност, с възможностите за контрол на националните власти. Те са те познават най-подробно пазара. И възоснова на тези специализирани знания ние трябва да разработим европейска доктрина. При това съгласувана. Вие споменахте и въпроса за еквивалентността. Не в този доклад ще решим този въпрос. По отношение на ЕСМА, има предложение е, за е, арбитраж на съответствието. В Клинс, когато е, казате, че наша работа не е да получаваме националните контролни органи, прав сте, но тези национални органи не трябва и да пречат. В крайна сметка трябва да постигнем баланса знае много добре, това беше споменато от колеги, националните контролни органи често често си а, играят и се държат а, заложници един друг. Очевидно е, че имаме нужда от повече конвергенция, в това число е, и между законодателството и заедно с това да се разработи един европейски дух. Това е един от е, въпросите, по които Свен, е, който казва, че националните органи не използват контрола за целите, за които той е предвиден. Той има предвид че се стига до застой, до блокаж, който трябва да избегне. Що се отнася до връзката с Емир 2, когато прочетете този документ, виждате, че става дума за предложение, разработено преди комисията да е, да е направила преценка в Емир 2 се споменава управителен съвет, който вече не съществува в Емир 2. Има се предвид управителния съвет в ЕСМА, който не съществува в промените, предложени за ЕСМА. И парламентът има какво да направи за Европейския банков орган, да кажа няколко думи във връзка с казаното от господин Балц. Ние в парламента разбрахме, че разговорите ще се водят по критериите, възоснова на които ще се прави на които ще се взима решение за новото седалище на агенциите. Тъй като сме съзаконодатели, е необходимо да има предварителни дискусии. Това е по-добре, отколкото да водим битки в последствие. Както много по-добре да разговаряме с съвета и да се приемат ясни критерии за новото седалище на Европейския банков орган. И в нашия доклад трябва да кажем на съвета, че начинът по който е взето решение не съответства правомощията на съзаконодателите. Приключихме с тази точка в дневния ред. Що се отнася до графика, започва процес на, започнал е процеса на изменения. на 27 февруари от 9 часа ще има изслушване. Пристигнахме, стигнахме до гласуването, а, но ще прехвърля председателството на нашия председател. А, прекъсвам заседанието. So, dear colleagues, we have five minutes suspension before... И така, колеги, 5 минути пауза преди гласуването.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

Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Въведете картите за гласуване в машината. И да направим пробно гласуване. Начало на гласуването. Моля гласувайте. Нека си може да направим, да направим. doing everything in sign language. Yes. There may be an issue about speed. So. We have still two colleagues to vote. Още двама души остава да гласуват и да сложи. Те са сложили картите си в машината, но не са гласували. Може ли всички да гласувате? Още един липсва. Край на гласуването. Uh, we... Можем да започнем с първия доклад. Доклада Фон Вайтзекер и Кей Суинбърн рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис е. Има несъответствие в списците за гласуване. Мисля, че премин, трябва да преминем към компромис Е. Да. За. Против. Въздържали се. Приема се. 295 за. Против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис F за. Против, въздържали се, приема се. Компромис Г за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 301 за. Против. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 302 за. Против. Проверка. Гласувайте.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 въздържали се, отхвърля се 363 за, против, въздържали се, отхвърля се 364 за, против, въздържали се, приема се компромис П за, против, въздържали се, приема се 307 компромис Q за, против, въздържали се, приема се 391 за, против. Проверка, моля гласувайте. Един глас от социалиста и демократите в повече. Край на гласуването. Приема се. 398 за, против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 против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против. Проверка. 408 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се 122 за. Против, въздържали се, приема се 123 за. Против, въздържали се, приема се. 409 за, против. Проверка по 409 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 410 за. А, извинявайте, пада. 124 за. 124. Не, всъщност, извинявайте, казва председателя. Пада. 124 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 412 за. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 413 за. Против. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 414. За, против, въздържали се, отхвърля се. 415. За, против, въздържали се, приема се. 428. За, против, въздържали се, приема се. 416. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за против въздържали се приема се 130 за против въздържали се приема се компромиса е за против въздържали се приема се Всъщност сега трябва да премина към 132, нали така? 132 за против въздържали се приема се 433 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 435 за, против, въздържали се, приема се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се. Проверка 437 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 130... 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, се приема се 138 за, против, въздържали се, приема се 441 за, против, въздържали се, отхвърля се 442 за, против, въздържали се, приема се компромис Т за, против, въздържали се, приема се компромис Ю за, против, въздържали се, приема се компромис В за, против, въздържали се, приема се Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 153 за. Гласуваме блок. 105 153, 154, 155 за, против, въздържали се, приема се. 475 и 6 и 7 амблок падат. Преминаваме към 478 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 156 за. Против, въздържали се. Приема се. 157 за. Против, въздържали се. Приема се. 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 483 за, против проверка че на 483. Край на гласуването. Отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 484 за, против, проверка 484 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 493 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 494 за, против, въздържали се. Приема се. 495 за. За, против, въздържали се. Приема се. 498 за, против, въздържали се. Приема се. 400 500 за, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 501 за. Против, въздържали се. Приема се 502 за. Против, въздържали се, приема се. 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 504 за, против. Проверка. Край на гласуването. Един глас с повече за. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис ХИК за, против, въздържали се, приема се компромис Y за, против, въздържали се, приема се. 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздър... приема се 523 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването.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 Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 174 за. Против, въздържали се, приема се. 175 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис Z. За, против, въздържали се,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 мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 178. За, против, въздържали се, приема се. 537. За, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 538 за, против, въздържали се, отхвърля се. 539 за, против, въздържали се, отхвърля се. 540 за, против, въздържали се, отхвърля се. 541 и 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 543 за, против, въздържали се, проверка. 543 изменение, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 544 поправя се председателя. 544 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 545 за. Против въздържали се приема се. Компромис Z. А. За. Против въздържали се приема се. 551, 552 за, против, въздържали се, отхвърля се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 554 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 555 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Особена ситуация. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. От 184 до 193 блок за против въздържали се приема се. Компромис АА за против въздържали се приема се. 583-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 203-204 Бог за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206-207 Бог за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. 200 213. Приема се. От 592 до 596 приема се. Компромиса С за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за. Против. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се. Проверка. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 222. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 223 за, против. Не видях е, как гласуват е, НП. Моля, гласувайте с електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. За против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. Номер 6 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се. Отхвърля се, според мен, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. Е. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. Е. А. За, против, въздържали се, приема се. 2. А. Ф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 за, против, приема се. 235 за проверка на 235-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 236 за. Против. Проверка на 236 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 237 за, против. Вие сте за. Против. Отхвърля се. 238 за. Против. възрели се. Приема се 13 за. Против. възрели се. Приема се 14 за. Против. възрели се. Приема се 239 за. Против. възрели се. Приема се 15 за. Против. възрели се. Приема се. АГ за, против, възрели се, приема се. 17 за, против, възрели се, приема се. АХ за, против, възрели се, приема се. А и за против въздържали се приема се 247. За против проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 248 за. Пада. 20 пада. 249 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, J за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали. Проверка 255 измерение. Край на гласуването. Отхвърля се. 256 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против въздържали се, отвърля се, 260 за, против, въздържали се, приема се, 259 за, против, проверяваме 259. Край на гласуването. Приема се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против. Мисля, че се приема, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 262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 267 за против въздържали се. Приема се. 268 за против въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 за, 3 против, 6 въздържали се. Поздравления! Гласуваме между институционалните преговори по именно гласуване. Моля, гласувайте. Якоб, моля да гласуваш. Край на гласуването. 50 за, 3 против, 5 е, въздържали се. Поздравления за двамата са докладчици. Много добре. И сега се надяваме, че и на тристранната среща ще се постигне подобен успех. Сега преминаваме към е, към доклада за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д. Нека да ви кажа, че тук има е, е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 F за против въздържали се приема се. 46 за против въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля гласовете. 46. 46. The vote is closed. Приема се 19 за, против, въздържали се. Приема се 20 за, против, въздържали се. Приема се 1 за, против, въздържали се. Приема се 2 за, против, въздържали се. Приема се. Компромиса за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Приема се.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 53 за, 4 против, няма въздържали се. Сега гласуваме за започване на преговорите. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 52 за, 4 против, 1 въздържал се. Сега стигаме до а, невъзражано невъзражение доклад на Вернер Ланген за възражение по делегирания регламент от комисията от 20 декември 2017 Първи е параграф и втори за, да, против, въздържали се, приема се. Е, препратка за против въздържали се. Преамбил за против въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст. Електронно моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 51 за, 1 против, 6 въздържали се. Приема се. проекто препоръка за невъзразяване на проекто регламента на комисията за изменение на регламент 1126 от 2008 за национални, за международни стандарти. Параграф 1 и 2 за против въздържали се приема се. Препратка Ланблок за против въздържали се приема се преамбюла за против приема се. Гласуваме целия текст по именно. Моля, гласувайте. Vote is closed. 50 in favor, 4 against, 4 abstentions. Congratulations. Now, Emmanuel Morel report on uh,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 против, въздържали се, отхвърля се, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 и 88 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се.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 Въздържали се. Отхвърля се 124. За, против, въздържали се. Приема се 125 за. Против, въздържали се. Приема се 19 за. Против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 20 за, против. Проверяваме 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Ай за, против, въздържали се, приема се. Компромис Джиот за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се ка за против въздържали се приема се. Л за против въздържали се приема се. Изменение 47 за против. Проверяваме изменение 47. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса за против въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се компромисен за против. Въздържали се. Приема се. 61 за против. Проверяваме 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 62. 63 за против. Проверяваме 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис от за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 69. Край на гласуването. Отхвърля се 70 за, против, въздържали се, отхвърля се 7-1 за, против въздържали се приема се, 73 за, против въздържали се отхвърля се, 74 за, против въздържали се отхвърля се, 75 за, против въздържали се. Социалисти и демократите за ли са? Добре, добре, проверяваме електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 76 за, против. Да проверим и 76. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме предложението на комисията за измененията. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 50 за, 2 против, 5 има въздържали се. Гласуваме на законодателната резолюция. Препратка 1 за, против, въздържали се. Приема се. Сега законодателната резолюция се счита за приета. Поздравления на докладчиката. vote on the recommendation. Гласуваме по препоръката за съгласие е, за двустранно споразумение между Европейския съюз и Штатите за пруденциални мерки по е, застраховане и презастраховане. Препоръката е положително съгласие да дадем. Гласува се електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. 50... Край на гласуването. 50 за, 2 против, 6 въздържали се. Приема се. To... Поздравления за преговарящите. Um, uh, vote. So, 30 second suspension. So, very good. Uh, so we vote... Добре, сега гласуваме на доклада по собствена инициатива на Сандър Лунес за Банковия съюз. Изменение 93 за, против, въздържали се, прием. Отхвърля се 8-9 за, против, въздържали се, отхвърля се 9-2 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласувайте електронно. 9-2. Край на гласуването. Отхвърля се 90 за, против, въздържали се. Приема се компромиса за, против, въздържали се. Приема се. 100 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 1-1-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-2-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали. Да проверим. Електронно 146. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 150 за, против против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис и латинско и с устно изменение по компромиса, подадено от зелените. Докладчикът благодаря. Много благодаря, че ми давате възможност да гласуваме. Много е важно. Не ни беше необходимо да имаме допълнително време. Вие казахте, че ако искаме удължение, но ние не искаме. Аз съм против устното изменение. Според нас той не отговаря на духа на дискусиите, които бяха много плодотворни. Така че аз съм против устното изменение. Добре, сега гласуваме компромиса без устното изменение.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 Vote is closed. Is... Край на гласуването отхвърля се с един глас. 255. Моля, гласувайте за против въздържали се. Е, гласу... Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С за против въздържали се. Приема се. 245 за, против. Проверяваме електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 267. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Те с устно изменение. Докладчикът. Да със същите аргументи сме против. Да видя тогава четирима. Добре. Сега гласуваме без устното изменение. За против въздържали се. Приема се. Изменение 269 с устно изменение от зелените. Има ли възражение срещу устното изменение? Да, четирима искам да видя. Без основно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинява се председателят. 287 за, против, въздържали се, Проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Две 8-8 предишното се прие, за, против, въздържали се. В... Мисля, че се приема. Компромис 5 за, против, прието. Компромис Хикс за против прието. Компромис Y за против прието. Компромис YA с устното изменение на докладчика. Затова го наричаме YA за против прието. 320 за против. Нека проверим. Проверка на 320. Vote is closed. Adopted. Прието. 327 за, против, въздържали се. Проверка. Vote is closed. Is rejected. Отхвърлено. 331 за, против, въздържали се, отхвърлено. 335 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Оригиналният текст, 19 параграф, за, против, въздържали се, прието е. Компромис АА за, против, въздържали се, прието е. Компромис АИ е, за, против, прието. Изменение, 386 за, против, прието. Из, отхвърлено, извинявайте. 389 с изменение, перванш. Да, предлагам на автора да промени устното изменение и да каже дискусията за правната, правното основание за против въздържали се прието е 392 за против въздържали се прието оригиналния. Не, не, това не се гласува. 387, 388 за, против, въздържали се, отхвърления. 390 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. Оригиналният текст на първо, прието, изменение 1 за, против, въздържали се, прието. Съображение 3 до 5 за против прието. Изменение 2 за против въздържали се прието. 3 и 4. Те също се гласуват. Трето за против прието. 4 за против въздържали се прието. Пето за против въздържали се отхвърлено. За против Прието. Шесто за против. Прието. Девето за. А то пада. 18 за против въздържали се проверка на 18 съображенията са много противоречиви Uh, vote is closed. Okay, yes. He's rejected. Отхвърляме Изменени. Седма за против, въздържали се. Седма пада. Yeah, yeah, but there are Yes, you have so there, we haven't voted in block, so you have to vote it. Yeah, you have to vote it. Yeah, so in favor, against. Гласуваме за, против, прието. Осмо за, против, пари, е отхвърлено. Съображение седмо за, против, прието. Осмо за. А гласуваме от 7 до 14 блок. Не, не може. Не, от 7 до 9 за, против, въздържали се, прието. 10 за. А. Гласуваме от 10 до 14 блок. За, против, въздържали се, прието. Проверка. Pink is clear. Vote is closed is adopted. Uh... uh Ето е. 12 за, против, въздържали се, прието. Съображение 16 до 22 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието проверка. Vote Прието е. 14 за. Против. 15 за, против, прието. 16 за, против, прието. Съображение 26 и 27 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. От 28-29 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. Съображение 30 до 33 за, против, прието. 21 за, против, прието. 34 за, против, прието. 35 за, против, прието, 22 за, против, прието, 23 за, против, отхвърлено, 24 за, против, отхвърлено, 25 за, против, отхвърлено, 26 за, против, отхвърлено, 28 за, против, прието. 27 пада, 29 за, против, въздържали се, отхвърлено 30 за, против, въздържали се. Нека проверим 30. Vote is closed. Adopted. Прието. 31 за, против, въздържали се, отхвърлени. Оригиналният текст не се гласува. 79 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис АД за, против, въздържали се, прието. 43 за, против. Проверка на 43 -то. vote is closed is adopted compromise AF. Прието. Компромис АФ е. Прието е. АГ компромис за против прието. Изменение 65 за против отхвърлено. 66 за против отхвърлено. 69 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис АХ за, против, прието. 71 за, против, въздържали се прието. 73 за против прието, 77 за против прието, 80 за против прието, 82 за против въздържали се. Проверка на 82. Край на гласуването. Отвърляме целият текст. Гласуваме, гласувайте, моля, електронно. Vote is closed. 48 in favor. Край на гласуването. Прието е поздравление за докладчика. Of course. Now, vote draft opinion by Luigi Morgan. А сега проектостановището на Моргано за реформата на собствените приходоисточници. Компромис А, Б. за, против, въздържали се, прието. Компромис А за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се. Проверка на 15. Vote is closed. Adopted. Compromise B in favor Прието е Б за против прието. 28 с разделно гласуване. I don't have the latest voting list. I'm... А, извинявайте, а, моя списък не е актуален. Yeah, this is the socialist list. So apparently So 29. за. Против. 29. Я, е, явно има проблем с списъка на съгласуване. So, because I had the same list, we didn't have this uh, amendment 29. Нямах 29-то. Е, за, против, въздържали се. Проверка на 29-то. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено. Сега 28 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 31 за, против, Проверка на 31. Vote is closed. Adopted. 32 in favor. Издвеса. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 33 за. Против. Въздържали се. Проверка. Vote is closed rejected. Compromise C. Компромис С е за, против, прието. Компромис Д за, против, въздържали се, прието. Компромис Е за, против, въздържали се, прието. Компромис Е. прието. 76 е прието. Компромис Г за, против, прието. Изменение 91 за, против. Проверка на 91. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис Хаш за, против, въздържали се прието. Компромис АА за, против, въздържали се прието е поименно гласуване на изменения текст. Vote is closed. Край на гласуването. 31 за, 13 против, 3 въздържали се. Поздравление за докладчика. Okay, so I, this is another page. Yes, now we have... Сега... Колеги, сега трябва да гласуваме номинацията на представителите на Европейския парламент в Консултативния статистически комитет. Сега имаме за момента един кандидат, кандидат Нека гласуваме с ръкопляскане. The candidate is Mr. Martushel. Martushel е нашият кандидат. Congratulations to Mr. Martushel. Поздравление за Мартушело. И така приключваме интензивното гласуване. Благодаря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 към заседанието на работната група по конкурентоспособност. Тези, които не искат да участват в нашата работа, моля, нека напуснат, за да продължим ние. Colleagues, please, could you, for those who want to negotiate the outcome of all the votes or whatever has to be discussed in front of our meeting room, that would make it a little... Моля, колеги, водете разговорите си извън залата. Това много ще облегчи работата ни. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е заседание на групата по конкурентоспособност. Много е важен въпроса, който ще разискваме. Това е конкурентоспособност в авиацията. Добре дошли на всички вас. За мен е голяма чест да приветствам нашите оратори. Те са тук. Имаме и представители от комисията, господин Крос Христоф Тосар. Тук ли сте, господин Тосар? Комисията не е тук. А, тук е господин Хубер Деброка и Еликса Мамданьова от Генерална дирекция Транспорт и мобилност. Добре дошли на всички вас. Комисарят ще отговори на всички въпроси, които ще му бъдат зададени. Ще има семинар семинарен документ, който ще включи всички презентации. Ще има и допълнителен брифинг от страна на експертите. Тези документи ще бъдат публикувани в последствие. Представителят на авиационната организация не може да дойде той ще, бъ... той ще, е, организацията ще предостави писмено обяснение, то ще бъде включено в документите. И така, продължаваме с експертите. Добре дошли на господин Каемитош. Той е от Института за технология в Калсрой, Германия. Добре дошли. и господин Стилион. Той е професор по авиационно право от университета в Лион в Холандия. Няма да изнасям реч, въпреки че имам. Давам думата направо на ораторите. Всеки има по 10 минути. Моля ви, спазвайте времето. И така ще започнем по реда на представяне. Господин Кай Митош има думата първи. Okay. Thank you very much for inviting me. Благодаря за вашата покана. Мисля, че всеки момент ще се появят моите слайдове трябва да говоря на английски или... Не, не, може да говорите на всеки европейски език, може да говорите и на немски. So, may I just start anyway? Yeah? Мога ли да започна, въпреки че нямам слайдове? Добре. Може би някои си спомнят четирите тигъра агенти. Тайван um, in the 1980s. Азиатските тигри. Те имаха стратегия да, да завоюват световния пазар в определени области, електроника, например – и така, в много от развитите страни има търговски мерки, има и контрамерки, но тигрите бяха, имаха успех. Ние, подобно на тях, ние се радваме, че имаме един такъв двигател в Азия и за Азия. Може би когато говорим за е, държавите от залива, може да ги сравним с тези тигри. И особено когато говорим за сегментите на пазара, Важна е авиацията тук. Китай и Турция са пазари, които сега се зараждат и се развиват. Те имат много силен вътрешен пазар, за разлика от Катар и Емиратите. Те също искат да навлязат в международния пазар на авиация, но са малко резервирани да отворят своите пазари за конкуренция. И така, какви, какъв е интересът на Европейския съюз за тези, към тези държави? Економическият растеж привлича интереса на Европейския съюз. Естествено, трябва да има честни практики. Не бива да има държавни интервенции и в крайна сметка в един момент трябва да се приеме за известно време избирателно накърняване на конкуренцията. Тук виждате различните видове подкрепа, държавните субсидии. Те са противоречиви, но като в допълнение има и определена непрозрачност – защото много финансови институции, компании и летища са държавно притежание. Това е ситуацията на развиващите се пазари. Въпросът е, че те не искат да се отворят за конкуренцията. Какви са основните принципи за честната търговия? Имаме международните организации, но тези стандарти, международни стандарти, зададени от тези организации, не въжат непременно за международната авиация. Въпреки това, ние може да си представим, че принципите на СТО въжат и за сектора на авиацията, т.е. не би трябвало да има държавни субсидии и трябва да има ясна прозрачност между евентуална подкрепа и компанията. Хубаво е, че имаме по принцип насоки. От економическа гледна точка някои контрамерки може да са справедливи, особено когато става дума за защита на пазарите от нечестни практики. Освен това, не може изнасящите страни да разчита прекалено дър... дълго на държавна субсидия. И така, моята ключова дума е да сме предпазливи. Говорим за транспортен сектор, който е много по-различен от другите економически сектори. Е, държавните субсидии не са нещо необичайно. Подкрепят се летищата. Това е практика в света. Когато говорим за контрамерките, трябва да вземем предвид принципа на реципрочност. В Европейския съюз също имаме такива подобни клаузи за летищата и разпоредби, които правят труден живота на конкурентите, когато искат да навлязат в пазара. Така че това трябва да се вземе предвид, когато правим една обща оценка. На следващо място конкуренцията в авиационния сре, а, а, сектор е добре за потребителите. Конкуренцията обаче се развиваше добре в миналото. В момента имаме консолидация между Air Berlin и Alitalia, например. Е, те, е, почти двете фирми изчезнаха и какво виждаме? Е, високи цени и печалби на оставащите компании. Остават пет големи групи, те са много здрави и печелят много. Така че, когато говорим за защита на конкуренцията, по-скоро трябва да сме загрижени от, за иден, и, интензивността на конкуренцията, а не да се пазим от нови конкуренти. И така, в заключение, трябва да се направи нещо за авиационния сектор. Водят се международни консултации, които се надяваме да придвижат темата по-нататък да се намалят държавните субсидии, с други думи. Ако оценим практиките на други страни и ако е, вземем решение за контрамерките, трябва да оценим всички практики в е, транспортния сектор и трябва да оценим нашите собствени субсидии. Нашите авиокомпании печелят от това и имаме клаузата за връщане на старото положение. Това са все неща, които трябва да се вземат предвид. Е така. А, тези клаузи се появяват три пъти в а, регламентите, комисията реши, че няма да предприема контра мерки заради общи интереси, интереса в силна и здрава конкуренция. Ние искаме да имаме конкуренти по принцип. Освен това, основният интерес е ръста в сектора в различните страни. Много неща ще зависят от поведението на изпълнителните директори, как ще бъдат приложени новите регламенти. Освен това, нека помним, че интересите на авиационните компании не са непременно интересите на управляващите изпълнителни директори. Документите трябва да бъдат прозрачни, публикувани, за да може да бъдат тенденциите наблюдавани и коригирани, също така и в сравнение с други сектори. Благодаря. Благодаря, вие се вместихте във времето, това е чудесно. 10 минути точно. Сега давам думата на втория оратор Пабло Медес де Леон. Е, Благодаря за думата, господин председател, госпожи и господа депутати, уважаеми колеги. За мен е чест и удоволствие да обсъждам с вас лоялната конкуренция в е, въздушния транспорт. Актуална тема. Подготвил съм няколко слайда. На първия слайд е, задавам е, въпроса какво разбираме под лоялна конкуренция. Това не е само въпрос за юристи. Договорът, на който основаваме работата си, говори за свободна конкуренция в е, някои директиви, директивата за въздушния транспорт и други. Виждам и истинска конкуренция, тук виждам лоялна конкуренция. И за какво говорим всъщност? Въпросът не е само юридически, той е свързан с казаното от колегата Митош преди малко. Какво разбираме? Съгласувани действия и употреба с господстващо положение или пък включваме и субсидии и държавна помощ за някои предприятия или други субекти. Това е много важен предварителен въпрос, защото той има отношение към проекта за директива. Европейския съюз е една от много малкото юрисдикции, които регулират субсидиите. Европейския съюз и Канада го правят, но САЩ и не, и Китай не го прави, нито пък Индия. И разбира се, арабските компании не регулират субсидиите, т.е. ако те говорят за конкуренция в законодателството си, субсидиите са изключени, т.е. лоялната конкуренция не включва субсидии в други юрисдикции. Това е един предварителен въпрос, който трябва да се има предвид. Преминаваме към следващия слайд и СТО. Е приложимостта на директивата е въпрос, който беше повдигнат. Една от констатациите за държавната помощ и нейната неефективност се дължи на това, че анализът, воден от, направен от комисията в проекто регламента, е обърнат към себе си. Да, знам, че се опитва да постави в контекст целия а, въздушен транспорт. Но причината, поради която държавната помощ не може да се приложи, е съществуване на режима от Чикаго, Чикагската конвенция и споразуменията за въздухоплавателни условия. Конвенцията от Чикаго не говори за субсидиите и държавните помощи и остава на държавите да решат. Тъй като Чикагската конвенция изхожда от затворени въздушни пространства по съображения за сигурност, няма да навлизаме в това, но това е основната изходна предпоставка. Затваряме въздушното пространство и то може да се отвори само чрез поразумение за въздухоплавателни услуги. Проблемът е, че споразуменията за въздухоплавателни услуги не казват нищо за конкуренцията и всъщност не насърчават конкуренцията, тъй като съдържат антиконкурентни разпоредби. Тоест, как да се примирят ограничената представа за функционирането на въздухоплавателни услуги с предварителните клаузи в това споразумение, с е, насоката към свободния пазар на Европейската комисия, което пък изхожда от договора, където се говори за отворени пазари, конкуренция и така нататък. Ето тук е проблемът. Колегата вече каза, реципрочността е много важна. Аз съм съгласен. Двете гледни точки трябва да се доближат е, това обаче никак не е лесно, дами и господа. Както казах в третата точка, а, авиокомпаниите би трябвало и понякога са длъжни да се сътрудничат от гледна точка на ценообразуване, график и общ капацитет. С други думи, правителствата определят поведението им и това е свързан с друг въпрос, повдигнат от господин Митуш и ние като в други части на света защитаваме авиокомпаниите, службите за ръководство на въздушното движение, летищата, за да защити свързаността, да се спазят задълженията за публични услуги и така нататък. С други думи, предложеният регламент е разбираемо насочен към изпълнение на принципа за отворен пазар – Прието от Европейския съюз от една страна. Въпросът за мен обаче е как и това още един въпрос, повдигнат от предишния оратор, е как точно на практика да се изпълнят тези разпоредби. Този въпрос все още не е получил отговор, все още не е решено как да стане това на практика когато Европейския съюз не е част от спораз... страна по споразумение, да речем в Индия, отиде в Индия и каже, нека да видя какво правят вашите авиокомпании, имат ли субсидии или не, как да стане това на практика. Дали комисията чука на вратата в Делфи и казва, искам да видя отчетите ви, финансовите ви отчети и така нататък. Аз предлагам едно решение, което може и да е полезно за тази цел. Какво, що е авиокомпания? Тя е дефинирана в Чикагската конвенция в регламент на 1.8. Прекрасна, прекрасен документ. Там се казва, че авиокомпанията е предприятие. Напълно правилно. Комисията обаче трябва, когато разговаря с трети страни, е, да каже, искам вашите авиокомпании, когато работят в Европейския съюз, да бъдат истински предприятия с финансови отчети. Е, и това като предпоставка за права за е, операции в Европейския съюз. Друг един вариант е една правна доктрина, която се приема в много части на света, според която Европейския съюз или комисията като органа защитаващ конкуренцията да прецени, че подобно, че определено поведение дадено предприятие не спазва правилата, следователно могат да предприема действия. И разбира се, има многостранни решения. Това съществува и в ИКАО. То се опитва да защитава лоялната конкуренция като принципен въпрос, макар че има съмнение дали има мандата за това. Това е последният ми слайд. Благодаря ви за вниманието и съм готов за по-нататъчни дискусии с вас. Благодаря за това, че се вместихте във времето, дори с 20 секунди по-малко, тъй като това означава, че имаме повече време за дискусия. Обръщам се към колегите, кой иска думата. Рамон има думата. Благодаря, много интересни са темите. Имам следния въпрос. Първият ни гост казах, че европейските компании са в нездраво положение. Не знам как да да решаваме кое е здраво и кое не. Виждаме а, компании, които се появяват в Европа с много пари, а, с 500 милион, а, на пазар от 500 потенциал, милиона потенциални пътници. Това налага вероятно и преструктуриране на европейските дружества. Не смятате ли, че в бъдещите споразумения за вдъх... въздухоплаването трябва да наложим повече изисквания за прозрачност? Защото ако ще има постоянни субсидии, трябва да се предприеме някаква нещо. Така, чувам притеснението на тези, на нашите дружества, че ако тези компании влязат в Европа без никакви условия, не е ясно какво ще е бъдещето на европейските компании. И за да дадем информация на обществото, примерно Air France и Lufthansa имат около 10 до 12 Airbus-а. Емиратите има 36 такива самолета. Други компании имат дори до 50. Значи парите, с които разполагат е, тези компании, са в този порядък. И въпросът е какво ще използваме ние е, като аргументи в преводи, е, преговорите си с тези компании. Какво е вашето мнение? Благодаря. Това е именно момента, където регламента може да има много голям успех, именно проблема с прозрачността. Как да процедираме по въпросата на прозрачността не само в Европа, но и в международен план. Ако прозрачността е основна цел на този инициатива, тя ще бъде най-добрата цел. Това е, е определено нещо, което можем да потвърдим. А, Стара Лан са в добра позиция, акциите им са стабилни, така че те нямат непосредствени проблеми. Комисията трябва да направи нещо с е, регламента, който е просто един инструмент. Аз лично мога да кажа, че няма нужда да се бърза, може да се така напредва с малки стъпки. Първо да се работи по въпроса за прозрачността с искания другите въздухоплавателни компании да разкрият данни за финансовите си е, състояние, как е, са стигнали до там. Но се безпокоя, че големите въздухоплавателни компании, компании могат да настояват за по-бързи и по-силни действия. Благодаря, Волган. Волфганг. Аз, както разбрах, е, вие казвате, че разпоредбите на СТО не се отнасят до центровете за управление на въздушно движение. Не следва ли да се опитаме да променим това? Производителите на самолети Airbus и Boeing се боричкат един с друг от много години, то с приемите на не е лоялна конкуренция. And, and uh, finally, they did settle their, their disputes. So if we could... И ако може да се предвидят сценарии, да могат правилата на СТО да се е, отнасят и до въздухоплавателните компании, ще бъде по-лесно. Защото предложението, с което излизате, идеята да има изисквания за прозрачност, за вътрешни данни и така нататък, е, трудно ще бъде постигнат. Не виждам как е, китайците или индийците или е, Катар или там, който е, ще си е, отворят документацията тук така. А, разбира се, ако това са компании, които са листвани на борсата, няма проблем. Но е, дружествата от залива, от Катар, емиратствата. Не мисля, че ще предоставят данни. И може би може да прекаля, но ако ви покажат някакви цифри, те сигурно ще бъдат манипулирани. Та това ще е трудно. А Казвате, че европейските компании са в добра форма. Това от една страна е добре, но има и такива, които са на път да изчезнат. Ал Италия, например. Ер Берлин изчезна. И тук се сблъскваме с нещо. Това е втория ми въпрос. Ефтините компании, те доста се доближават до другите. Изи Джет в момента е по-голям от Луфтанза има повече пасажери от Луфтанза. И въпросът е тогава, заплахата идва само от нелоялна конкуренция в кавички от Близкия изток или традиционните ни превозвачи Луфтханза, British Airways, Air France, дали те не приемат и работни условия, които вече не са конкурентно способни. заплащането на пилотите в Луфтханза не може да се сравни изобщо с това, примерно на EasyJet – Значи, може би трябва да се разгледа и е, работната структура, работните условия на европейските компании. With micro, please. Yeah, yeah. Thank you. Uh, you're right. Uh, the... Прав сте. Експлоатацията на въздухоплавателните услуги не попада под режима на СТО и ГАТ, затова има конкретни причини. Що с... вие да, също споменахте спора между Airbus и Boeing, но това е, резулт... но това е продукт. Самолетите са продукт, ние говорим за услуги. И, и това е важно разграничение, което трябва да се направи. И има обаче допълнителни услуги, които попадат а, а, в, под а, гад. Ремонт на самолети, но те нямат отношение към нашата дискусия. И е, защо да не прилагаме правилата, недопускащи субсидии на СТО ГАТ към въздухоплавателните услуги. Това би било добро предложение, но причината, поради която въздушният транспорт попада под Сетеогате, ГАТ е, защото говорим за търканията между принципите на Съюза, които искаме да прилагаме към въздухоплавателните услуги. Има трети страни, които не искат това. Които просто не искат да си запазят своите въздухоплавателни услуги като част от публичната си политика. Търговията е политика за много страни, въздушният транспорт е политика за други, затова искат да запазят контрол върху тях. Ето защо е толкова трудно принципите на конкуренцията и принципа за недопускане на субсидии са трудно приложими към авиокомпаниите. Е, Катар Аirways е, би бил много Костелифорех, Емирът са малко по-отворени или поне това виждам и чувам на заседание като настоящето. Заедно с това обаче всички тези авиокомпании са с доста непрозрачна структура. Да, мисля, че това беше отговора на първия въпрос. Трудно би било да се създаде хомогенен режим. Целта на регламента е да постигне именно това и да видим докъде ще стигнем. И това е конструктивният елемент на регламента за пазара в Европейския съюз. където стандартни авиокомпании като Луфтханза са рентабилни. Няма, броят на пътниците при тях не е толкова голям, както при нискотарифните авиокомпании, но въпреки това са рентабилни. В момента сме в етап на растеж. Не знам какво ще стане при следващата криза. Ако нещата обаче продължават в сегашния вид, можем да сме доволни от пете групи. Те, са, те се конкурират, обслужват различни сегменти. И в сегашната ситуация аз бих, си мислил, бих се притеснил, ако броят на групите падне под 5. Някой казва, че Европейския съюз е недостатъчно голям, за да има 5 групи и очакват при следващата криза една от тези групи да изчезне и да бъде погълната от останалите. В момента няма признаци на подобно нещо. Имаме растеж и петте групи са в много добро състояние. Ако обаче това е дългосрочната перспектива, ако Европейския съюз не може да поддържа пет групи, може би трябва да потърсим по-голямо пространство, да речем Европейски съюз плюс Близкия изток. В такова едно пространство могат да съществуват пет или седем групи. И тук би било уместно да има вътрешна конкуренция. Още един въпрос. По вашата оценка има ли лоялна конкуренция вътре в Европейския съюз? Питам, защото сме наясно, че достъпът до пазара до голяма степен е контролиран. Няма реално отворен пазар трябва да имаш слотове, за да можеш да се включиш в въздушния трафик. Тоест, ако смея да кажа, вътре в Европейския съюз също няма лоялна конкуренция. Проблема с слотовете е най-големият проблем по отношение на справедливата конкуренция. Но Това е исторически сложна се ситуация. Конкуренцията бе въведена през 90-те години и все още е добре. Пет е, основни е, групи въздухоплавателни компании има, които са си там на пазара. Но сега много бързо растат международните пазари – и много участници в него си взимат по едно парче от тортата, но по отношение на трети страни не бива да бъдем прекалено агресивни. Европейските е, пазари е, се държат от е, горе-долу в 50% от европейски компании. Благодаря. Много важен въпрос. Благодаря ви. Много често се поставя въпроса за лоялната конкуренция и равнопоставеността в бизнеса. Сега, дали има вътре във вътрешния пазар такава равнопоставеност? Да, някои въздухоплавателни компании е, са в е, така неблагоприятно положение, защото оперират от много е, за така наситени летища, Шал де Гол, Лондон и така нататък. Други не толкова. Та, равнопоставеността не е толкова лесна за постигане. Но има и други фактори. Фактът, че все пак е, има е, усилия за налагане на лоялна конкуренция, така вътре в Европейския съюз картината е много красива, от, създадена от регламент 108. Но ефективното управление на въздухоплавателните услуги, тези му измерения, които не са регулирани, те могат да бъдат обект на така попознавение, за да, бъде, за да се извлекат ползи. Франция и други страни, примерно, наемат персонал от Марсилия, но под чадъра на ирландски фирми. После да Огромна е разликата дали вършиш бизнес във Франция или в Ирландия. Така че е, равнопоставеност в европейския пазар за въздухоплаване е, е так, в този си вид. Не всички е, политики също са хармонизирани в това отношение. Да, това е добро описание на цялата среда. Когато погледнем към ОНЕ, там дискусията е повече политически ориентирана, особено след кризата. Важно е да възстановим сектора и въпросът е как да направим цялата структура на пазара, кой с кого да се слее. В Европа обаче ориентацията е по- към пазара. Следваме правилата за сливането, виждаме дали определено сливане е разумно. Прие, приемайки всички тези неща, които описахте за отговорността, за облагането, въпросът е дали съзнателно да развиваме и структурираме сектора или да го оставим на пазара. Ето Ерберлин бе поет от друга външна фирма – в Европейския съюз навлизат чужди фирми, защото това също може да е решение. Това е до голяма степен политическо решение, което надхвърля границите на авиационния сектор. Хармонизиран модел, както в Штатите, това е въпросът за Европа. Аз не се спрях на това, Но има такъв модел, който се развива много бавно единното небе. Това е проект в Европа. И тук става дума за хармонизиране в целия Европейски съюз, но въпросът опира до политическата воля на държавите членки. Хубаво е да се опре една стратегия на това. Но държавите членки трябва да кажат, добре, може да отдадем дължимото на една кумани, на една хармонизация в различни сектори. И това, такава една хармонизация трябва да се направи преди да преминем отвъд границите на Европа. Аз ще бъда кратка. Това беше въпроса, който исках да задам. Какво е вашето мнение за една идеална ситуация? За равнопоставеност, как да създадем един сектор, как да го създадем заедно? Това може да е ситуацията за нас – защото имаме големи предизвикателства пред сектора. Ако говорим за равнопоставеност в рамките на Европейския съюз, както казах, много неща бяха направени. В момента регламентът се преразглежда от комисията. Това е на първо място. По-нататъчна хармонизация в рамките на Европейския съюз изисква хармонизация на други фасети, които имат влияние върху операцията на авиацията, функционирането на авиацията в Европейския съюз. Ето, например, наместват се неща като природната среда. Каква да е общата стратегия за защита на околната среда, която все повече страда от авиацията? Шумът, емисиите и така нататък. Това е моят отговор. равнопоставеността. Законите за отговорността, Това е въпрос за вътрешната политика на Съюза. Сега, що се отнесе до този регламент, е, където става дума за международната конкуренция – тук се намесват аспекти, свързани с природната среда и с трудовия пазар и правата на трудещата се, но, но тези въпроси не трябва да са тук. Ние не може да искаме трудовите условия да са като в Европа или пък околната среда. Ето, търговската система се опита да въведе някои екостандарти от страна на Европа. Има съпротива от други страни, но тези неща не бива да залягат тук в този регламент. Добре. ще получим писменият отговор на Организацията по международна авиация, т.е. Международната организация по авиацията. И сега преминаваме към доклада за авиационния сектор. Комисията, надявам се, не е разочарована, че никой не отправи въпрос към вас, но сега ще може вие да отговорите. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Благодаря на нашите служби за това, че подготвихте това досие. И така, когато имаме готовността, ще ви разпратим на всички вас писмените документи от този семинар. И така, сега преминаваме към точка 22 конкуренцията е в авиационния сектор Рамон Тремоса и Балцел е първият оратор. Благодаря. Уважаеми колеги, нека да започна с следното. А, чудесно е, че имахме този семинар точно преди обсъждането на моя доклад. Виждаме колко важен е този въпрос – мисля, че това становище, което бе подкрепено от 42 изменения, ще ни даде, ще изпрати ясен сигнал към транспортния сектор. Казах и миналия септември, че подкрепям предложението на комисията за преразглеждане на регламента. Мисля, че подобряваме предложението на комисията с нашите изменения. Ние сме против определените дискриминационни практики от определени въздухоплавателни дружества. Ние е, не сме и за протекционизма. Спасяването на компании и държавни субсидии – това са ключови моменти тук. Въпросът е обаче да имаме здрави предприятия, конкурентоспособни предприятия. Ние се застъпваме за финансова прозрачност, равнопоставеност между въздухоплавателните предприятия. Чужди компании идват в Европа заради огромния пазар, 500 милиона хора, и тези чужди компании трябва да са равнопоставени. Когато говорим за интереса на Европейския съюз, трябва да знаем, че имаме много потенциални клиенти с потенциално увеличаващ се трафик – Трябва да изискаме и пълна финансова прозрачност от предприятията. И тук имам предвид прозрачност по отношение на субсидиите. Ако комисията реши да възпре определени процедури за проучване, това трябва да е много добре аргументирано. От две на една година предлагам да се намали срока за, за съответните проучвания. Благодаря. Аз съм само временно председателстващ, така че продължавам да раздавам думата. Виждаме един докладчик в сянка. Сандър. Имахте успех при гласуването. Пожелавам ви успех и сега. Благодаря. Надявам се и с доклада на Рамон ще постигнем успех. Докладът е от техническо естество. Внесени са много технически изменения. Чух много разумни коментара в встъпителните думи. Голямото предизвикателство ще бъде да балансираме ролята на нашата комисия и на Инта. И имам пълно доверие в Рамон като докладчик. Благодаря. Благодаря. Не виждам други колеги да искат да се изкажат. Да, благодаря ви. Благодаря на Рамон за балансирания доклад. Има малко коментари. Говорим за ролята на парламента и тя е важна, ако комисията реши, че не бива да се прилагат защитни мерки, ако това е в интерес на Европейския съюз. Това може и да е така понякога. Но искам да помоля в такъв случай комисията да се свърже с, предварително да се свърже с парламента, да ни уведоми и след това да вземе решение. Естествено, ам, комисията има право да вземе това решение, но нека преди това се свърже с нас. Добре, аз продължавам на немски. Благодаря. Комисията иска ли думата? Yeah, the commission take the floor, please. Thank you, chair. Комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Аз искам да благодаря на докладчика за работата. Много сериозно послание изпращате на Комисията по транспорт. Ще видим вашите предложения, ще ги огледаме много внимателно. Благодаря за подкрепата. С което това означава, че направо можем да го приемем, не ли? Някой още иска ли да коментира? Ами не си представях, че толкова бързо ще приключим с нашето е, заседание на работната група за конкуренция. Е, понякога се, имаме големи битки помежду си, понякога работим в дух на разбирателство. Благодаря на всички. Утре в 9 часа продължаваме с е, заседанието с директивата за услуги с плащане. Благодаря.